Ja, meine Kolleginnen und Kollegen, wir können beginnen. Колеги, ако сте съгласни, можем да започнем работа. Някои вече дойдоха, най-вече гостите. Добре дошли на днешното заседание. Разполагате с дневния ред. Няма искания за промени в дневния ред няма такива искания и от моя страна. Ако искате, можем да проведем подробни разисквания, тъй като имаме достатъчно време. Няма и съобщения. Няма възражения и по протоколите от изминали заседания. С това протоколите се приемат. Преминаваме към точка 4. Енергийна ефективност. Отмяна на директиви 2004 наклона на черта 8 и 2006 наклона на черта 32. Ще говорим за оценката на въздействието и въпросите, които сме отправили във връзка с нея към комисията. Приветствам представителя на комисията който отново е сред нас, за да ни даде разяснения по въпросите, както и за да отговори подробно на допълнителни въпроси. Във втората част от разискванията по тази точка, както обещахме, ще извър... проведем по-целенасочени разисквания с експерти. И ако ми позволите, колеги, ще дам първо думата на представителя на комисията, за няколко уводни думи. Не е необходимо да повтаря всичко от миналия път. След това ще ви дам възможност за въпроси. Няма възражения срещу това. Давам думата на представителя на комисията. Благодаря, господин председател. Again, if we're here to talk about the impact assessment, it may simply be worth... Мисля, че би било добре да обобщя резултатите от оценката на въздействието. В оценката на въздействието подложихме на анализ редица потенциални мерки за преодоляване на несъответствието между целите, които сме си поставили и мерките, които е необходимо да се приложат за тяхното постигане. Въз основа на редица критерии очертахме пакет от мерки, които се съдържат и в предложението за директива за енергийна ефективност, което разглеждате. Първо, тези мерки ще спомогнат за постигането на целта от 20%. Второ, от економическа гледна точка, това ще бъдат положителни мерки, т.е. ще доведат до увеличаване на нетния размер на заетостта, както и до повишаване на БВП до 34 милиарда евро до 2020 година. Тези положителни ефекти ще възникнат от заместването на вноса на енергия с повишаване на енергийната ефективност. Трето, предложението в съчетание с целите за намаляване на парниковите газове и увеличаване на енергийната ефективност. Ще доведе и до постигане на крайната цел. Не стигнахме до окончателно заключение във връзка с цената на квотите в схемата за търговия с емисии. Това бе всичко от моя страна. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Председателят, благодаря ви. С това Приключихме и с уводните думи в рамките на тази дискусия. Колеги, имате възможност да поставите въпроси, ако желаете. Колегата Пипер. Господин Пипер, ще имам ли възможност още веднъж да взема думата, председателят? По-добре е да поставите по-малко въпроси, на които да бъде даден и отговор. Благодаря, господин председател. Задавам ви този въпрос, защото към нас бяха отнесени много аспекти във връзка с въпросите поставени към комисията. Благодаря на представителя на комисията, че толкова бързо даде отговор на въпросите ни. Необходими са още няколко въпроса за доуточняване. Ще започна с един основен въпрос. Знаем, че съветът не желае да приеме задължителна обвързваща цел за енергоспестяване. Поради формулировката цел за енергоспестяване. Затова се обърнахме към комисията с въпрос дали не би било целесъобразно в предложението си за директива да уточни определението на енергийна ефективност. Парламентът се опита да даде своя принос към това разискване, като обявихме за допустима не абсолютната цел за енергоспестяване в размер на 368 милиона тона еквивалент на нефтен еквивалент, извинете. А поставихме въпроса как с по-висока производителност в областта на енергетиката можем да постигнем 104 милиона тона. Това е една по-относителна цел, която ще ни доведе до постигането на крайната. Не получихме отговор от комисията на предложението, което формулирахме и като въпрос. Поставянето на относителна цел би било в полза на промишлеността. Бихме отдали предпочитание на няколко отрасъла в областта на енергоснабдяването, като си поставим не само абсолютни цели, но и относителни цели по отношение на енергоемкостта. Не сме получили до сега отговор на този свой въпрос. По-скоро бяхме обект на критика. Нямаше отговори от страна на комисията. Защо се смята, че поставянето на относителна цел няма да ни доведе категорично до постигането на целта от 368 милиона тона нефтен еквивалент. Председателят, ако няма други въпроси, представителят на комисията има думата за отговор. Благодаря, господин Пипер. В оценката на въздействието анализирахме възможностите за постигането на това, което ние разбираме под увеличаване на енергийната ефективност с 20%, така както тази цел бе определена от съвета през 2007 година. Съгласно тази цел, потреблението на енергия в е-, Европейския съюз трябва да се намали с 20% в сравнение с базова определена базова стойност. Според нас тази цел е достатъчно ясна. Отчитам, че въпросът за това дали тази цел не би трябвало да се преформулира като цел по отношение на енергоемкостта, е обект на разискване на политическо ниво – но знам, че това ще се разисква и с двама експерти на днешното заседание. В предложението на комисията тази цел се съдържа Ще следим отблизо политическите разисквания и ще участваме градивно в опитите за намиране на решение, в това число и в разработването на цели по отношение на енергоемкостта. Но към момента няма промени в становището на комисията. Маркус Пипа. Jetzt haben Sie die Frage aber leider Господин Пипер, в известен смисъл заобиколихте Въпроса ми защо поставянето на относителна цел няма да доведе до постигането на целта от 368 милиона тона. Това е упрекът, който не веднъж е бил отправен към нас. Имате ли надежни данни, възоснова на които може да се твърди, че ако се стремим към постигането на относителна цел, няма да постигнем крайната цел от 368 милиона тона? комисията. Въпросът за това докъде ще ни доведе преследването на относителна цел зависи от две неща. Първо, какви количествени показатели ще заложим и второ, как ще се развият брутният вътрешен продукт и потреблението на енергия. Не можем автоматично да определим до какви нива на енергопотребление ще ни доведе относителната цел. Това зависи от конкретното развитие на БВП и от развитието на енергопотреблението. Председателят, госпожа Хол, права ли съм, като твърдя, че предложението на комисията цели постигане на намаляване с 20%, а цел, отнасяща се до енергоемкостта, не би ни отвела задължително до намаляване с 20%. Ето защо енергоемкостта не се опоменава в предложението на комисията. Комисията Нямам усещането, че в момента разискваме само оценката на въздействието. Целта на предложението на комисията е то да се основава на анализ, както и да доведе до постигането на целта от 20%. Целта е от 20%, така както бе формулирана от съвета през 2007 година, в нашето предложение се изразява с намаляване на енергопотреблението с 20%. Това е целта на нашето предложение. Gibt es weitere? Also, Entschuldigung. Claude Turmes. Claude Turmes. Of course, I could add uh, some questions. Мога да поставя още някои въпроси по оценката на въздействието. Въпросът ми е и към господин Пипер. Ако не поставим някакви допълнителни въпроси по отговорите дадени от комисията, то следва ли да допуснем, че оценката на въздействието, както и подробното разискване ни позволява да допуснем, че съгласно оценката на въздействието не сме на път да постигнем целта. Второ, можем ли да допуснем, че повечето от изложените предложения ще доведат до економическо развитие и увеличаване на заетостта. Тоест, можем ли да постигнем консенсус във връзка с въздействието по отношение на растежа и да поставим това в основата на разискванията си? Председателят, много трудно можем тук от подиума да отговорим на този въпрос. Комисията не може да даде отговор на този въпрос. Аз лично мога да дам отговор. Според мен все още нямаме задоволителен отговор на въпросите. Повече са въпросите, на които все още нямаме отговор. Колегата Форд. Още по тази тема като ще ви цитирам и цифрите. Комисията много услужливо ми представи статистически данни във връзка с енергоемкостта е- и по-точно сравнението на енергоемкостта в промишлеността и енергоспестяването в други отрасли. Доколкото разбирам, непромишлените отрасли могат да доведат до намаляване с 269 милиона тона. Това означава ли, че три четвърти от заложената цел от 368 милиона тона може да бъде постигната чрез намаление в непромишлени отрасли. Тоест можем да решим три четвърти от проблема – а останалата една четвърт е свързана с промишлеността, която може да повиши <clears throat> ефективността си. Може ли да потвърди комисията, че статистиката, която предлагам да се включи в съображенията е вярна? I have to apologize that I haven't read your recital yet, but комисията. Още не съм прочела съображенията ви, но със сигурност цифрата, която цитирахте, е призната от нас 73%. Това е намалението, което може да бъде постигнато в отрасли извън промишлеността. Господин Енан, имам един много сериозен въпрос тук. Как може да се задават цели за спестяване на енергия без тези цели да са обвързани с потребностите на енергия и с осигуряване на начин тези потребности да се задоволят. Нека да си представим че Европа да кажем, взема мъдрото решение да произвежда по-близо до потребителите, за да се намалят емисиите на въглеродния двокис и също времено залага много повече на железопътния транспорт, който да поеме потоците транспорт, обслужвани в момента от други видове транспорт. Ако това стане, ще може ли Европа да произвежда енергията, която ще е необходима? Трябва да мислим за потребностите. Това е въпрос, свързан с самата оценка на въздействието, казва господин Хътсън. Ja, Claude Thomas hatte mich auch direkt angesprochen. Господин Пипер, Клод Турме се обърна пряко към мен, но нека продължа по първия въпрос, въпреки че в началото казах, че имам още няколко въпроса, но не сме приключили с първия въпрос. Господин Хътсън, по въпрос 4. Общи методи за измерване – заявявате, че в предложението не се предвижда общ метод за измерване на енергоспестяването и енергийната ефективност. Ще цитирам проучване на института Фрауенхофер, като ще го обвържа с член 6 от предложението за директива. В четири държави – Дания, Италия, Белгия и Франция – могат да се подменят хладилници. С подмяната на хладилници се стига до съвсем различни а, стойности по отношение на енергоспестяването. Това означава ли според комисията, че във всяка страна се из... прилагат различни методи за измерване? Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Пипер. В отговора си на въпрос номер 4 казахме, че не предлагаме да се използва изключително сложния метод за измерване, който се опитахме да развием във връзка с съществуващата директива за енергийните услуги и смятаме, че е добре да се работи с, по много по-прост начин, тъй като по метода, който споменах, не се постигна консенсус от държавите членки как трябва да се прилага. Що се отнася до проучването, което вие споменахте, Чел съм неговото обобщение, не съм чел самото проучване, но вашето заключение е правилно. Ако се разгледат схемите, свързани с задълженията за енергийна ефективност в различните държави членки, една и съща мярка се разглежда като водеща до ма, съвсем различни количествени измерения, свързани с поставените цели. И за това в приложението задаваме някои основни предло... методи за измерване, кое... които да се използват от държавите членки. Ако държавите членки искат да използват други, те трябва да е, уведомят комисията и да докажат, че са поне толкова добри.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 още веднъж с микрофона. Вероятно ще се наложи да го изключа още веднъж. По отношение на когенерацията става дума за цялостния и потенциал за енергоспестяване. Базовата стойност е 368 милиона тона нефтен еквивалент. Ще ви дам няколко примера. В оценката за въздействие по директивата за енергийна ефективност се установява, че чрез 11-те мерки за екодизайна ще се стигне до намаляване с 80 милиона тона до 2020 година. Тази стойност може да се увеличи. В оценката на въздействие за директивата за енергийната ефективност на сградите, комисията установява, че предложените мерки ще доведат до намаляване с 96 милиона тона. Тоест, общо се получават 179 милиона Съгласно консервативна оценка на предложението за когенерацията, може да се изхожда от стойност от 117 милиона тона. Консервативна оценка означава, че тези 117 милиона са минимална стойност. Може ли в крайна сметка да се стигне до положение, при което да реализираме по-големи енергоспестявания от предвидените? Това би било чудесно – но имам предвид разликата в прогнозите. В въпрос 36 се пита какви пречки може да постави търговията с емисии пред по-нататъчното разширяване на когенерацията. Какви биха могли да бъдат тези пречки? Това е въпросът ми. Трябва да се знае в какво точно се състоят. Господин Хътсън. <clears throat> E- Благодаря. Ползите от нашата програма за екологичен дизайн, включително и включването на свързаните с енергията и енергетиката продукти, в, е, да, в съответната директива, са оценени при основните изчисления. Тоест, нашите оценки са а, е, такива, че ако не се предприемат други действия, до 2020 година ще спестим около 10%, а, като се изчислят общите ползи от тези две мерки. Нашият опит показва, че когато две мерки се припокриват, те всъщност се засилват една друга. В една сграда могат да се използват по-добри лампи, по-добра климатизация и по-добри бойлери. Това може да се въведе. Също времено директивата за екологичния дизайн – елиминира най-неефективните продукти и така потребителите могат да избират е, между по-ефективните продукти, които пък са етикетирани. И тези две мерки се допълват и на практика се засилват една друга. Много важно обаче при оценките да не надценяваме въздействието на предприятите мерки. Мерките, предложени в тази директива, включително задълженията за енергийна ефективност, ще създадат допълнителни стимули да се използват възможностите, които вече са на разположение. Що се отнася до когенерацията, комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия, Производството на електричество от тетвовете се взема предвид в модела, но не и производството на топлинна енергия, което представлява недостатъчно добър стимул. Именно за това системата за търговия с емисии на този етап все още не е довела до напредък в тази област. Маркос Пипер има думата. Ще кажа няколко думи във връзка с финансирането от структурните фондове. Твърди се, че много от мерките за постигане на енергийна ефективност, най-вече в областта на публичния сектор, от 2014 година нататък биха могли да се финансират по структурните фондове. Във връзка с това трябва да вземем предвид, че най-вече в регионите с по-високо ниво на благосъстояние трябва да се осигури финансиране от най-малко 50%. Тези ценни финансови средства от структурните фондове се използват и за осигуряването на широко лентов достъп, за биотехнологии и други технологии, които могат да доведат до напредъка на съответния регион. Въпросът ми е следният с какъв процент сигурност можете да разчитате на финансиране по структурните фондове? Или с други думи, доколко може да разчитате, че регионите ще заложат приоритетите си тъкмо в тази област? Или пък е необходимо приоритетите да се заложат в законовата уредба? Няма ли да ограничите възможността на регионите да направят своя избор, като им наложите тази стойност от 20%. И още нещо във връзка с въпрос 12. В него визираме енергоспестяването в размер от 1,5% защо за всяка отделна страна се залага една и съща стойност от 1,5% с оглед постигането на общата цел от 20%. Задавам този въпрос, защото изходните условия в държавите членки според мен са доста различни. Нашият въпрос е защо с тази една и съща стойност те се третират по един и същи начин. Господин Хътсън. Благодаря, господин председател. По въпроса за структурните фондове, това разбира се е една съвсем различна дискусия. Но отговорът на този въпрос е Предложението на комисията е близо 17 милиарда евро от кохизионните и структурните фондове за многогодишната финансова рамка 2014-2020 година да бъдат специално заделени за постигане на енергийна ефективност и за някои видове възобновяема енергия. Това е нашето предложение. Крайният резултат ще бъ... крайното решение ще зависи от с законодателите. По другия въпрос, предложението на комисията е държавите членки доброволно да си поставят конкретни цели за енергийна ефективност, като вземат предвид какво е какви мерки могат лесно да се приложат е, и е, как, как, какво все още не е направено. В рамките на това има един постоянен елемент е, да се постигне спестяване на енергия при потребителите от страна на доставчиците, а именно да се спестят процент и половина. Най-голям успех настоящем има в Дания и там целта е постигната. Това не подкрепя позицията, че, е, че ако се действа от по-рано, тогава ще е трудно за държавата членка да постигне следващите цели. Няма такова такава зависимост между спестяването, постигнато по-рано и по-късно. Благодаря. Още нещо във връзка с когенерацията. Говоря по номер 45. Въпрос 45. В него опитаме дали би било целесъобразно да се използва когенерацията. Комисията отговаря, че е извършила анализ разходи-ползи по отношение на различни мощности и във всички случаи анализа е довел до положителни резултати. Давате пример с мощности в Барселона. Искам да попитам дали са изследвани и други мощности и къде, като имам предвид най-вече разликата между малки и големи градове тъй като това са две различни величини, които биха довели и до различни резултати. Thank you. Um, it's certainly the case that CHP systems тези системи действат успешно добре в градове, доста по-малки от Барселона, но както е казано в въпрос в отговора на въпрос 45 нямам е, информация за проучването, за конкретните резултати от това проучване, така че е, ако можете да ми я предадете, би било добре. Питам, защото в отговора на въпроса си казвате, че сте направили анализ разход и ползи по отношение на различни градове, че сте извършили такъв анализ в редица градове. Би било добре конкретно да ги посочите всичките. Чудесно е, че се позовавате само на един и то красив град като Барселона но това не е достатъчно. Интелигентни измервателни уреди, въпрос 51. Тук също се визират потенциалът за енергоспестяване, като предвиждате 100% прилагане на уреди за интелигентно измерване. Това е една чудесна цел, но до какъв би бил според комисията ефектът, ако се постигне 50-70% прилагане на такива уреди? Това също би бил един чудесен резултат. И може ли да се направи сравнение между 100 прилагане и прилагане в размер от 50-70%? Освен това, комисията посочва, че прилагането на интелигентни измервателни уреди би си струвало само в 40% от домакинствата. Това е един съвсем противоположен резултат. Вярно ли е това? И ако е вярно, това би означавало, че комисията се обявява за възприемането на неефективни мерки. Всичко тръгва от законодателството за вътрешния пазар на енергията, където се взема решение дали е ефективно или не малките измерващи уреди да се въвеждат за различните видове енергия до 2020 година. Този закон съществува. Държавите членки вече правят оценките за въздействието и по тази причина на този етап все още не може да се каже каква ще е пропорцията докъде ще стигнат тези уреди. Но в общи линии се предполага, че ползите ще са пропорционални. Т.е. ако има 50% въвеждане на мярката, ще има 50% постигнат резултат. Ако има 30%, 30% и така нататък. Това означава, е, на това поне се надяваме. Разбира се, има ситуации, в които това не е точно така, защото се могат да, може да се приложи тази мярка там, където не е толкова енергоефективна. Така че е добре да се направи и подобна оценка. Ако нямат интелектуални измервателни извинете, интелект, интелигентни измервателни уреди, потребителите също могат да следят потреблението си, ако бъдат научени точно как да четат данните, които раз... виждат на обикновените си измервателни уреди. Добре, но тъй като нямаме оценка за целесъобразността, не можем да направим а, и заключение. Wenn Sie sich zurückhalten, komme ich mal wenigstens dran. Ähm, Няма други желаящи. <clears throat> Тогава ще имам възможност да се изкажа. Въпрос 70 и 71 за енергийните одити. Комисията справо посочва, че не във всички предприятия е подходящо да се извършват такива одити. Тоест, някои предприятия би било логично да бъдат изключени от изискването за енергийни одити. Следва от това изискване да бъдат освободени онези дружества, които вече сами извършват енергийни одити. Поне това посочва комисията и то според мен не е логично, тъй като първоначално се предлага от изискването да бъдат освободени онези предприятия, в които не е целесообразно да се извършва такъв одит. А в следващо изречение се твърди, че трябва от това изискване да бъдат освободени от нези, които вече така или иначе извършват одити. Поне на пръв поглед, според мен, има противоречие. Should. Нашето предложение е големите фирми да правят е, задължителни енергийни одити всеки три години, а малките фирми да нямат задължение да го правят, но държавите членки да въвеждат системи, които да им дадат възможност да се ползват от е, възможностите за енергиен аудит. Предложението си дава сметка. Е, при, при, при изготвянето на предложението си даваме сметка, че вече има на е, такива аудити на доброволна основа. И ако вече е са правени такива аудити, тогава това е достатъчно, за да се изпълнят условията свързани с предложеното ново задължение. Така че се вземат предвид съществуващите доброволни системи за управление на енергията. Председателят, благодаря. Има ли някакви новини за модела Примес? Обсъждахме го последния път и установихме, че има доста проблеми във връзка с него. Доколкото знам, комисията не му отдава предпочитание. Или по-точно му отдава предпочитание, но според някои слухове, които се носят тук напоследък, явно не го фаворизира в момента в такава степен. За модела Примес имаме договор с дружеството, което го разработва и прилага, ще изискаме от тях да продължат работа по модела, най-вече във връзка с базовите стойности, стойностите, от които следва да изходим, ако се прилагат до сегашните методи. По-настоящем в модела се вземат предвид стойности от 2009 година. В момента моделът се актуализира. В него ще се включат стойности до края на 2011 година. Това не е единственият модел за разработване на модели, с който разполагаме. Ясно е, че трябва да използваме широк набор от инструменти, наши, такива, които се прилагат държавите членки, както и инструменти, разработвани от различни институти. Председателят, Въобще не ме интересува дали имате договор с това дружество или не, защото съм наясно с отговора на този въпрос. А въпросът ми по-скоро беше дали моделът Примес е източник на надежни данни. Защото ако данните от него не са надежни, то някои неща трябва да бъдат обмислени още веднъж. Сега току-що заявихте, че продължавате да захранвате този модел с данни, но продължавате да проучвате и други модели. Госпожа Дел Кастио. Е, Благодаря, господин председател. Що се отнася до модела, както добре знаете, в парламента се зараждат някои опасения, тъй като моделът е широко критикуван в медиите. Като говорим за критики, свързани с платежоспособността и с признаването на модела. Много важно е да има прозрачност за математическия модел, който стои в основата на използвания модел, защото ако няма прозрачност, е трудно да се постигне доверие в този модел, тъй като прогнозите, направени с използването на този модел, няма да могат е, да се сравняват с други прогнози. И така, въпросът е актуален и трябва да му обърнем внимание. Мисля, че това накара председателя да зададе въпроса си. Клод Турмес. По въпроса за моделирането и за създаването на модели, искам да направя следното предложение – да се върнем към съответните лица в комисията, господин Лоу или е, дирекцията, която се занимава с пътната карта, изградена възоснова на модела Primes или Primes. Въпросът е да имаме яснота какво точно е то, представлява този модел какви са неговите резултати как... и а, да можем да ги обсъждаме. Това надхвърля значително тази дискусия за енергийната ефективност. Каринс. Благодаря, господин председател. По същия въпрос, много важно е да се постигне по-добро разбиране на този модел. В дискусиите си използваме този модел без да го оспорваме, като се предполага, че ако се въведат в модела различни цели, тогава ще се постигнат различни идеали. Въпросът е обаче, е, че ако използваме един модел, разработен от една група изследователи, е, който не е прозрачен и не може никой друг да го е, провери, други изследователи не могат да проверят неговата валидност, тогава се озоваваме в неприятно положение. Валиден ли е този модел? И в крайна сметка, ако обществеността изразява своите съмнения по отношение на модела Примес, тогава и ние трябва да вземем предвид тези опасения. В крайна сметка това е модела възоснова на който правим всичките си по-нататъчни заключения. Господин Пипер. Благодаря, господин председател. Малко се очудих <clears throat> това, че господин Хътсън толкова открито призна, че се използват и други научни модели. Ние положихме усилия на основата на модела Примес по въпрос 104 да направим своите изчисления за енергоемкостта. Но ако базовите стойности модела, предложен от университета в Атина, вече не са валидни, ако се използват други модели с цел конкретизиране, то у мен възниква въпросът доколко е надежден този модел. Господин Хътсън. На първо място и в отговор на господин Каренц, каква е ролята на модела примес в предложението, което имате пред себе си. Основното е, че това е една проекция, съществуваща през 2007 година. Тоест, това е езикът, който тогава се използваше от държавните ръководители, за да се определи една отправна точка, от която те след това решиха да отнемат 20%, за да може да се заложат целите за стратегията Европа през 20-та година. Ето това е модела Примес. И това е записано в заключенията на съвета от 2007 година. Каква друга роля играе този модел в нашето предложение? Почти никаква. Ако погледнем директивата за възобновимите енергийни източници, ще видите, че там залагаме конкретни обвързващи цели на държавите членки, които не се основават на този модел, нито и на който и да е друг модел. Те чисто и просто от отправната точка а, изчисляват по специална формула какво трябва да се постигне. Не бяхме предложили каквито и да е други количествено изразени цели. Т.е. не се разчита на модела примес в а, тази оценка. Това, което използваме, и сега отговарям господин Пипер, използваме този модел сред много други, когато правим оценка на въздействието на различните мерки, които предлагаме. Господин Ройл каза, т.е. попита, на 100% ли сме сигурни, че резултатите от този модел са верни? И отговорът ми е на 100% не какъвто и да е модела, каквото и моделиран да използва, която и е, фирма да използваме, колкото и прозрачен да е метода, ако получите отговор да, от който и да е, който се изправи пред вас, е, то може да сте сигурни, че този човек нищо не разбира. Използваме този модел примес, положихме много усилия с държавите членки да обясним какви са хипотезите, които сме заложили, но, господин Пипер, освен това използвахме е три М2 модел на економетрията на Кеймбридж, когато правихме оценка на цялостното въздействие, както и въздействие на различните мерки. понякога заключенията съвпадаха, в други случаи, както цената на въглерода, се разминаха с примес. Всичко това сме го описали в оценката на въздействието. Освен това, когато се занимаваме с конкретни отрасли, използваме модели, които са направени точно за тези модели. Т.е. използваме модела BIM, за да може да се измерят, например, сградите или модел, който се използва при тяхната енергийна ефективност. Това не е някаква отстъпка, според мен. Това е едно изискване на професионалните ни отговорности, за да може да се оцени това въздействие. Освен това, С удоволствие ще отговоря на въпроси, свързани с примес. По отношение на това предложение пред вас, мога също така да кажа, че въпросът винаги е по-широк и би било погрешно, ако Европейската комисия използва един единствен модел в е, една политика и друг модел в друга политика, защото там има по-добри резултати. Добре е да се използва един модел за всички дискусии и може би ще бъде полезно да се обсъди дали това е правилният избор. Какви са плюсовете и минусите, но те също много трудно могат да бъдат изложени, що се отнася до енергийната ефективност. Всички модели, които сме разгледали, трудно се справят с въпроси, свързани с търсенето. По-лесно се справят с подаването на енергия, защото потребителя понякога действа не много рационално, не може да се предвиди неговото поведение и потребление. Äh, Председателят, благодаря ви за обстойния отговор. Безспорно е полезно да се отбележи, че моделите никога не са на 100% надежни, именно защото са модели. Съгласен съм с колегата за това, че до момента малко преувеличено казано, този модел ни се представяше като Библия. Но сега тонът е мал, съвсем различен – и много повече одобрявам настоящия диференциран подход, използването и на други модели, но въпросът е, както правилно каза колегата, дали тогава можем изцяло да разчитаме на резултатите на тези модели или трябва да си зададем и някои допълнителни въпроси. Вероятно е да се възползваме от възможността да поканим господин Лоу или други ваши колеги за допълнително разискване. Но няма да направим това, защото вие днес не се справихте. Напротив, справихте се чудесно. Благодаря ви още веднъж за това, че отделихте от времето си и че ни отговорихте на въпросите. С това приключваме по тази точка. Благодаря ви. So, wir können dann fortfahren, indem wir jetzt das Gespräch mit Продължаваме с разговор с експерти по един по-конкретен въпрос. И двамата експерти междувременно пристигнаха, въпреки че е имало проблеми с придвижването. Jetzt müssen Sie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 Den Rest machen wir gleich hier sauber. Äh, darf ich ganz herzlich Herrn Dr. Wolf. Приветствам с добре дошъл господин доктор э, Айхамер и професор доктор Йоахим Вайман. Благодаря ви за това, че в толкова кратък срок проявихте готовност да участвате в днешния разговор. Помолихме ви в сравнително кратък срок да вземете решение дали да участвате в днешното заседание по един конкретен въпрос, а именно концепцията за енергоемкостта. Няма подробно да ви представям двамата господа, тъй като разполагате с документите за днешното заседание. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir beginnen. Предлагам да започнем. Господин доктор Волфганг Айхамер, имате думата. Договорихме се и двам, всеки един от двамата експерти накратко да направи изложение и след това да започнем с дискусията. Okay, sorry. Good afternoon, ladies and... Извинете. Добър ден, казвам се Волган Гайхамер и съм изследовател в Фрайхофер Society в Германия. На различни етапи съм се занимавал с разработването на директивата за енергийните услуги от 2006, както и предложенията за директивата за енергийната ефективност. помолиха ме да кажа няколко думи по някои от нещата, които споменавам и тук. Първото е как се енерги... Е, е, какво означава цел по отношение на енергийната ефективност. Дали да има абсолютно такива или не, или относителни цели – също така ще говоря за това дали целите поставени в директивата ограничават економическия растеж, дали амбициите на тази цел се променят при положение, че сме в економическа криза или пък, ако се намираме при голям растеж, какъв е процеса на наблюдение, какво ще бъде споделянето на усилията между държавите членки, какви са основните послания от формулирането на такива цели. Първо, как се целеполага в енергийната ефективност? Един от начините е да направим едно сравнение с е, фиксирана година, например 2007 година да бъде отправната точка. И целта може да бъде зададена така, че е сравнение с 2007, трябва да има намаляване с 20% от потреблението през тази година. Това е едно намаляване под настоящото ниво. Целите от Киото а, са заложени така. Говоря за целите за намаляване на емисиите на а, въглеродния диоксид. Друга цел може да бъде формулирана така и тя е формулирана от комисията в директивата, която предлага тя. Тази директива не прави сравнение с фиксирана година, а взема предвид економически растеж от, растеж от сега, т.е. от 2007 до 2020 година. Тоест, тази цел е по-висока от целта, която е заложена в първия случай. Тоест, нивото, което трябва да бъде постигнато, е по-високо от това в ляво на графиката. Така е формулирана целта в предложението на Европейската комисия. След това има и една цел за енергоемкост. Виждате енерги... енергоемкостта днес и тя трябва да намалява с времето по, а, сама по себе си, пък и поради мерки от политически характер. А, може да се формулира до какво ниво трябва да падне енергоемкостта. Хубавото при тази цел за енергоемост е, че тя е независима от економически растеж или липса на такъв и в същото време не е много удобна, защото економическата дейност може да анулира всъщност постигнатото е, посредством на тази цел. Ограничава ли се економическия растеж, е, така както е формулиран в директивата? Според мен не. Тук съм описал е, всички причини за това. Първата причина е, че Пример с 2007 година, за който говорихте току-що и който всъщност е в основата на формулирането на целите, беше една отправна точка, формулирана преди кризата 2,4% между 2005 и 2012 и 20 година, извинете. Днес сме много далеч от тези 2,4% осреднено и като вземем предвид растежа до 2013 година, както и прогнозите за него, се очаква от един растеж от 4% от 2014-2020 година, за да се постигне целта заложена от модела Примес през 2007 година. Това означава 4 годишен растеж годишно и Това става ясно от това сравнение. Виждате историческото нарастване на БВП на държави членки на Европейския съюз 27 в синьо, а в червено виждате 4%, които може би ще са необходими от 2014 до 2020 година, за да се постигнат тези е, нива на растеж. Последните 20 години, както виждате, Европейския съюз не е постигнал такъв е, растеж е, с времето. Следващият въпрос. Дали се променя амбицията на тази цел в контекста или на економическа криза, или на растеж? Целта за потребление, т.е. една абсолютна такава, която включва растежа, много по-лесно може да бъде постигната по време на економическа криза и много по-трудно може да се постигне, когато има е, силен економически растеж. Точно обратното. Една цел за енергоемкост много по-трудно може да се постигне, когато има слаб економически растеж и по-лесно може да се постигне, когато има висок економически ръст. Тоест, двете вървят в противоположна посока. Трябва да приведем а, целта за потребление към енергоемкост, а пък по този начин ще е много трудно да постигнем а, нашите цели, като се има предвид ниски економически ръст, който се очаква. Виждате го и на този слайд, виждате нарастването в синьо на БВП, както и развитието на енергоемкостта. Виждате, че когато има високо БВП, енергоемкостта пада по-бързо, а когато БВП бавно расте, енергоемкостта по-малко намалява и дори може да се увеличи или да остане на същото ниво. И посланието тук е, може би, че енергийната ефективност е една тежест, която има слаб економически растеж. От друга страна обаче, когато пестим енергия, имаме економическа ефективност, а това се вижда винаги, и това може да засили економическия растеж по време на економическа криза. Какви са аргументите за една цел за потребление, което включва растежа? Показват сложността на мониторинга. Това беше един от минусите, когато се водеха дебатите за директивата за енергийните услуги от 2006 година. Един много сложен процес на наблюдение и мониторинг бе заложен и около него имаше много дебати. А дебатът всъщност трябваше да бъде съсредоточен върху мерките, които трябва да се предприемат. Поради тази причина залагането на цел за потребление е по-лесно. Чисто и просто е необходим му енергийния баланс да гони тази цел. Ако имаме енергоемко, са необходими данни за потреблението и то се променя много повече и всъщност променя данните, което пък не дава възможност за ясен мониторинг. Следващата точка как да въведем споделяне на усилието сред държавите членки. Настоящите цели за потребление на ЕС до известна степен всъщност интегрират поделянето на усилията, защото се основават на развитието от 2020 година, което е различно за различните държави членки. Например, източните държави членки имат по-голям растеж, докато държави като моята, Германия, наблюдават стагнация или спадане на базовата линия. Т.е. абсолютното ниво, което ще се постигне в източните страни е по-високо, отколкото в държави като Германия. Нови елементи влизат също в тази дискусия, като например енергоемкостта, защото са необходими нови статистически данни, нови дебати по споделянето на усилието. И аз се притеснявам, че това ще забави целеполагането за отделните държави членки. Знаем, че следващият мониторинг през 2014 година наближава. Последният слайд. Кои са основните послания от формулирането на целите, независимо дали те са за потребление или енергоемкост? На първо място една цел за потребление по принцип създава, т.е. подава информация за негават пазара и създава стимули за участниците, както и за да, да, да, да предлагат и да разработват услуги в сферата на енергетиката. Важно е също така, защото имаме и политика за възобновимите енергийни източници. И независимо, че от това, че ВИ трябва да се увеличат, за да има 80% намаляване, важно е това да става и много предпазливо. Трябва да инвестираме в инфраструктура, в системи за подаване на тока и неговото разпределяне. Ако могат да бъдат избегнати тези инфраструктури, според мен ще бъде много по-лесно да се проникне на пазара и, паза... и хората да разберат пазара, отколкото да се строят електропредавателни инсталации, които осложняват живота на хората с мърсилата околната среда. Още нещо. Целите за потребление. Те вземат предвид и ефекта на рикошета. Това са ефекти, защото хората пестят енергия и когато те се спестят енергия, това спестява и пари и тогава тези средства отиват за други цели. Намаляването на, енергопо... на, енер... на електричеството в абсолютни примери води до повече инвестиции, намалява разходите за енергетика и това е установено при много изследвания. Много ви благодаря за търпението. Ganz herzlichen Dank. Herr Professor Weimann, Sie sind am Zuge. Bitte sehr. Müssen auch das Ding durch? Wir hoffen, dass das jetzt funktioniert. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich mit meiner Präsentation beginne. Госпожи и господа, преди да започна с изложението си, позволете ми да направя два предварителни коментара. Първият е свързан с опита ми на економист. Економистите се ползват като цяло с лоша слава, особено когато се занимават с въпроси от областта на екологията. Тогава се смята, че представляват определени економически отрасли и техните интереси. Затова нека наблегна на моя интерес. Аз съм економист-еколог. Той е малкото количество ресурси, с което разполагаме, да се използва така, че да се справим с огромното предизвикателство на измененията в климата. С други думи, целта ми е да разработим и приложим възможно най-добрите инструменти за борба с измененията в климата. Единствено тогава ще имаме някакъв шанс. Вторият ми предварителен коментар се отнася до изложението, което ще направя. Тъй като имах сравнително кратък срок да приема поканата ви, не знаех точно как да се подготвя, затова изложението ми ще бъде общо, доста по-общо от изложението на колегата. Затова в много точки то може би ще ви се струва доста тривиално. Необходими са ми обаче тези на пръв поглед тривиални аргументи, за да мога да ви разясня и каква е разликата между абсолютните и относителните цели за енергоспестяване? Надявам се, че времето ми започва да тече от сега, че не бяха взети предвид тези предварителни коментари. Позволете ми да ви изложа някои прости факти във връзка с потреблението на енергия. Потребяваме енергия не просто така заради самото потребление, а за определени цели. Отопляваме жилищата си, осветяваме помещения и така нататък. Тоест, потреблението на енергия от една страна се основава на вложената енергия, от друга страна то почива на определени цели. Тоест, когато искаме да реализираме енергоспестяване, трябва да вземем предвид тези два аспекта. Когато искаме да реализираме енергоспестяване, трябва да вземем предвид ефекта, т.е. по-малък размер на потреблението. От друга страна трябва да вземем предвид и разходите, свързани с енергоспестяването. Разходи, които възникват от това, че когато потребяваме по-малко енергия, вече не можем по същия начин да постигнем заложените първоначално цели. Или пък трябва да променим структурите така, че да постигаме същите цели, но с по-малко енергия. <clears throat> Каквото и да направим, каквито и разходи в крайна сметка да възникнат, трябва да вземаме предвид постигането на компромис между енергоспестяването, и разходите, свързани с него. Ще си кажете, това е едно много тривиално твърдение и защо изобщо ви го излагам. Но от него възникват и два прости въпроса. Първо, добра ли е стратегията, по която изискваме енергоспестяване в размер от 20%, без да вземаме предвид свързаните с това разходи и трябва ли да се постигне някакъв рационален компромис между разходите по енергоспестяването и същинското енергоспестяване? По първия въпрос Стратегията не е добра, защото ще доведе до крайно нерационални мерки. Възможно е да има стратегии за енергоспестяване, свързани с много по-низки разходи. Ако прилагаме такива нерационални мерки, при които не се вземат предвид разходите, свързани с енергоспестяването, няма да можем да постигнем и максимална енергийна ефективност. По втория въпрос. Необходимо ли е да постигнем компромис между разходите и същинското енергоспестяване и трябва ли ни помощ от държавата? не е задължително държавата да се намесва. Аргументът за ненамеса на държавата е, че енергийните пазари сами могат да си свършат работата. Има схеми за ценообразуване в областта на енергетиката. Енергийните пазари имат интерес от това да помислят дали имат възможности да реализират енергоспестяване, но ниски разходи и да извлекат и допълнителни ползи от това. Можем да кажем и, че отчасти в цените на енергийните пазари е толкова висок делът на разходите, на разходите по закупуването на, се, на квоти за емисии, че външните разходи могат да се пренесат на вътрешно ниво. С други думи, на пръв поглед не е задължително държавата да се намесва с цел постигане на енергоспестяване. Единственият аргумент за намеса на държавата е, че европейските бюджети и европейските дружества систематично не могат да вземат предвид много важни аспекти, свързани с енергопотреблението и енергоспестяването. Аспекти, които могат да бъдат обхванати от държавата. Какви са тези аспекти? Ще ви дам за пример четирите а, предизвикателства, формулирани от Европейския съюз във връзка с енергопотреблението и енергоспестяването. Първо, сигурност на енергийните доставки. Трябва да се осигури такава сигурност, за да можем и в бъдеще да се възползваме от енергийните ресурси. Със сигурност на доставките се има предвид и сигурност на мрежите за пренос на електроенергия. Второ, устойчивост. С устойчивост най-вече се има предвид да се използват щадящо, ефективно изкопаемите горива трето, действия в областта на климата. Тези действия са равнозначни с намаляване на емисиите от въглероден двуокис. Четвъртото предизвикателство е осигуряване на конкурентоспособност на европейските економики. За тази цел е необходимо да се намалят разходите на енергия, за енергия, извинете. Като имаме предвид тези четири предизвикателства, нека се върна на първоначалния въпрос. Би ли било рационално, с оглед справянето с тези четири предизвикателства, да изискваме 20% намаляване на потреблението на енергия, без да вземаме предвид свързаните с това разходи? Разумно ли е едно такова решение? Не е разумно. И за да разясня защо не е, ще ви дам един пример. Този пример обединява две от изложените предизвикателства, а именно действията в областта на климата и устойчивостта. Ако искаме да се справим с измененията в климата, имаме само една възможност. Трябва да намалим емисиите на въглероден двуокис. А за тази цел трябва да намалим потреблението на изкопаеми горива. Тоест, всяка една успешна политика за намаляване на емисиите същевременно е и политика насочена към възобновяемите енергийни източници и към щадящото използване на наличните изкопаеми ресурси. С други думи, устойчивостта и действията в областта на климата вървят ръка за ръка. И нека изложа още един основен проблем. Или продължавам по същия проблем за успешната политика за намаляване на емисиите. Основният проблем е, че намаляването на емисиите на въглероден двуокис е свързано с разходи. Това е ясно за всички. Знаем същевременно, че ресурсите, с които разполагаме за намаляване на емисиите, са ограничени – Можем да дискутираме за това в какъв размер са ни необходими такива ресурси. Това зависи от условията в отделните държави. Независимо от това, в какъв контекст водим разискването, изводът е един, а именно, че разполагаме с ограничени ресурси за намаляване на емисиите. Какво следва от това? Ако вземем предвид тези три проблема, а именно, че трябва да намалим емисиите, че това е свързано с разходи и че ресурсите ни за намаляване на емисиите са ограничени, то политиката ни за намаляване на емисиите трябва да е разходно ефективна. В какво се състои разходната ефективност? трябва да се постигне максимален брой тонове намаляване на емисиите на милион евро, инвестирани в действия в областта на климата. Тоест, с други думи, трябва да намалим разходите за допълнителното намаляване на емисиите на въглероден двуокис. За всеки следващ тон намаляване на емисиите трябва да намалим разходите. Какви са последиците от това? Ако увеличим енергийната ефективност, то това е единствено едно необходимо условие за извършването на рационални действия в областта на климата. Това обаче не е достатъчно условие. Увеличаването на енергийната ефективност представлява достатъчно условие за рационална политика в областта на климата, ако изберем нези варианти, които са свързани с минимални разходи. Единствено тогава увеличаването на енергийната ефективност е необходимо и достатъчно условие за рационална политика в областта на климата да допуснем, че повишаваме енергийната ефективност по един разходно неефективен начин. Ако преминем от липса на разходна ефективност към разходна ефективност, то ще повишим енергийната ефективност, като използваме същия обем ресурси. С други думи, Всяко увеличаване на разходите води до недостатъчни резултати в областта на енергийната ефективност и от тук до недостатъчни резултати по отношение на климата. В какво се състои разходно-ефективната политика в областта на климата? Европейският съюз се възползва за постигането на такава политика от най-подходящия инструмент. Това е инструментът в областта на ОСП. Защо? Или, извинете, това е елемент, който обединява подход, който обединява три елемента. Първо, можем да наложим тавана на емисиите така, както искаме, максимално нисък. С други думи, много точно можем да заложим целите си. Нямаме никакви ограничения в това отношение. Търговията с емисии и пазарът на емисии ни гарантира, че намаляването на емисиите се извършва по разходно ефективен начин. Нямам време да ви обясня защо ни дава тази гаранция, но е факт. Пазарът на емисии има и още един друг важен ефект, а именно създава стимули за инвестирането в технологии за избягване на емисиите. Тоест, пазарът на емисии може да се съчетае с предоставянето на стимули, така че отделните субекти да имат интерес в разработването на технологии, от които наистина се нуждаем. Става дума за разходно ефективни технологии, които водят и до намаляване на емисиите. Не са необходими други форми на намеса отвъд пазара на емисионни квоти. Дори напротив, всякакви альтернативни мерки за намеса биха били контрапродуктивни. Например, мерки по отношение на доставките на производството, като например преференциални тарифи за енергия от възобновяеми енергийни източници. Тези преференциални тарифи не биха довели до намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Всяко едно намаляване на емисиите би довело единствено до продажба на останалите в излишък квоти или до тяхното заделяне за бъдещи периоди на търгуване. Тоест ефектът върху намаляването на емисиите, дори и когато се залага на възобновяемите енергийни източници, се постига единствено чрез лимита. Ако заложим на възобновяемите енергийни източници, то разходите са огромни. За да намалим емисиите с един тон, например чрез вятърна енергия, то разходите са между 100 и 150 евро на тон. За слънчевата енергия те са по-високи, между 500 и 1000 тона. А в областта на търговията с емисии разходите са към момента между 15 и 20 евро. Според едно проучване на Бьорингер и Розендал, в областта на ВИ, Виждате тук на графиката количеството зелена енергия, които са необходими за намаляване на емисиите виждаме, че в тази област, в възобновяемите енергийни източници, се достига до много високи разходи. Това са разходите за спазване. Тоест, възобновяемите енергийни източници като начин за намаляване на емисиите в никакъв случай не са разходно ефективни. Чрез интервенция в този сектор намалява се увеличава, извинете, цената на намалява цената на квотите. Това не е добре. Необходима ни е висока цена на въглеродния двуокис. Ако цената му е ниска, то означава, че няма стимули за намаляване на емисиите. С други думи, оказва се неблагоприятно въздействие върху динамиката на схемата за търговия с емисии. От това проистичат много странни ефекти. На тази графика виждате как се отразява а, ниската цена на квотите на пазара за търговия с емисии върху цената на първичната енергия, на първичните енергоносители. Тук виждате как това се отразява върху цената на кафявите въглища и не само върху цената, а и върху тяхното потребление. Странното е, че насърчаването на възобновяемите енергийни източници води в случая до увеличаване на потреблението на изкопаеми енергоносители. Същата липса на разходна ефективност въжи и за мерки за въздействие върху потреблението. Ако чрез мерки в областта на потреблението се постига намаляване на емисиите, то това води до продажба на квоти или до тяхното преразпределяне, но не и до същинско намаляване на емисиите, тъй като се покачват разходите за спазване Какви изводи следват от всичко това? Първо, всяка една политика, която е насочена към намаляване на емисиите извън лимита, първо е излишна, второ, разходите се увеличават, трето, крайна сметка такава политика води до по-ниска енергийна ефективност, в сравнение с енергийна ефективност, която бихме постигнали с същия размер на вложените ресурси. Нека се върна на основния въпрос, а именно дали задължението за енергоспестяване трябва да бъде поставено под формата на така наречената абсолютна цел или под формата на относителна цел. Един от аспектите, който има голямо значение в разискванията е коя форма на регулиране е по-изгодна с оглед на економическия растеж. Това бе отбелязано и от моя колега – Можем да разгледаме проблема под формата на матрица, като си поставим въпроса кой от двата инструмента е най-подходящ в зависимост от това дали има бум на економическия растеж или не. Абсолютната цел, когато има бум на економическия растеж, по-скоро понижава растежа, а относителната цел по-скоро го повишава. По време на рецесия е обратното. Би било по-добре да се заложи абсолютна цел, отколкото относителна. Когато сме в състояние на рецесия и си заложим относителна цел, то тогава по-скоро ще се стигне до намаляване на енергийната ефективност. С други думи, ако сме в рецесия и си поставим относителна цел, ще реализираме енергоспестяване, но пък ще ни се повишат разходите. Това не е добре в период на рецесия. Затова не е желателно по време на рецесия да се залагат относителни цели. Както виждате, няма окончателен отговор на въпроса коя от двете цели, относителната или абсолютната, е по-целесъобразна. Затова нека ви предложа един трети вариант под формата на компромис. И този вариант се основава на това, което казах до тук. Какво се състои компромисът? Поставили сте си цел енергоспестяване в размер от 20%. Нека преизчислим това в количество намалени емисии на въглероден двуокис. Това е много лесно. Трябва да се запитаме с какво количество трябва да намалим енергията, за да намалим емисиите с 20%. И в зависимост от това ще наложим и лимита. Това ще има своя положителен ефект. Ще намалим емисиите, тъй като ще намалим енергопотреблението и то енергопотребление на енергия от изкопаеми горива. А що се отнася до търговията с емисии, то постигнатото енергоспестяване и намаляването на емисиите ще бъдат извършени по разходно ефективен начин. И накрая ще се спра и върху аргумента за неблагоприятното въздействие върху економическия растеж. В случая този аргумент ще бъде неутрализиран, тъй като Разходната ефективност е благоприятна както по време на економически бум, така и по време на рецесия. С това ще приключа. Надявам се, че не бяха прекалено тривиални изводите ми и че са ви били от полза. Председателят, благодаря ви. С това направо ще преминем към кръга от въпроси и отговори. Госпожа Форд. No? Well, let me. No. No, she doesn't. No, she doesn't want. Okay, then Claude Thomas. Тя не иска думата, давам думата на Клод Турмес. Uh, so thank you for the two uh, contributions. Благодаря ви много за полезното изложение. Какво обсъждаме тук на практика? Имаме някои цели, които се предлагат в директивата и въпросът е това ли е най-добрият начин да се работи? Това ли са най-добрите цели? Имам един въпрос към господин Ойшомер. Ако правилно съм разбрал, за вас става дума за една относителна цел, а не за абсолютна цел. В дискусията ни има големи обърквания, защото по някой път колегите сочат текста на комисията и казват целите, които са заложени, са абсолютни цели. Но ако правилно съм ви разбрал, за вас това е една по-скоро относителна цел, защото това е цел, която се базира на дадена, дадена прогноза. Второ, а, а, нека да видим правилно ли съм разбрал. Ако се придвижим към а, цел, свързана с енергоемкостта, в една рецесия тази цел ще бъде по-трудна за постигане, отколкото ако се от, намираме в състояние на растеж на економиката. И към колегите от дясноцентристските партии, всъщност от всички е, партии. Има лобисти, които се свързват с вас, има правителства, които се свързват с вас и казват, включете тези е, предложения. А, това, а, и дават предложения, които всъщност биха е, предизвикали по-голямо напрежение в економиката, отколкото сегашните предложения в директивата. И накрая, във връзка с казаното от господин Вайман, напълно съгласен съм с вас. Ако използваме този модел, могат, можем да затегнем нещата. Нека да уточним с колегите. Когато се прилагат мерки за ефективност, след това трябва да се адаптира тавана защото иначе се е, губи е, логиката на системата. Благодаря. Колегата Видал Квадрас има думата. Благодаря, господин председател. Вчера, когато обсъждахме енергийната ефективност е, и директивата за енергийната ефективност. Това беше първият ни дебат по тази тема. Навлязохме в много интересни разговори, по-скоро философски, отколкото економически. Говорихме за това, дали е добре да се зададе цел за подобряване на енергийната ефективност или цел за абсолютно намаляване на потреблението на първична енергия или на енергийни суровини. Много внимателно слушах изявленията днес, особено последното, което беше изключително интересно. И нека да ви кажа до какви изводи стигнах. Казва се, че е по-лесно да се изпълни една цел, за намаляване на потреблението на първична енергия в абсолютен план, когато има рецесия. Това е самоочевидно. По-трудно е обаче да се постигне това, когато има економически растеж. Каква е моята интерпретация много по. Ясно е, че когато има милиони безработни, които не могат да потребяват продукти, тогава се намалява и производството, намалява се и потреблението на първична енергия. Но това не е защото сме по-ефективни, а защото обедняваме. Сблъскваме се с проблеми. Така че, според мен, този аргумент а, че така ще бихме постигнали по-добри резултати, всъщност е, е лъжавен. С цялото ми уважение настоявам нашата цел да е независимо от това дали има рецесия или не, да постигнем по-голямо производство с по-малко енергия. Тоест да бъдем по-енергийно ефективни, независимо от това дали економиката расте или не защото само така можем да постигнем по-конкурентно способна промишленост и отрасъла на енергийната ефективност ще може да се развие, кое, което ще създаде технологически иновации, ще създаде работни места и ще увеличи конкурентоспособността на Европейския съюз в глобален план. Госпожа Коларска-Бубинска има думата. Е, bardzo ważne, interesujące. Благодаря. Много важен е този е, въпрос. Много основни, фундаментални въпроси се, се дават. Дефиницията за енергийната ефективност, за моделирането, е, целите, абсолютните и относителните цели. Господин Турмес, който работи по доклада, ни казва, че може би някои от нас, които а, пр... са направили предложения, не са разбрали достатъчно добре дали става дума за относителни цели или абсолютни цели. И така, господин председател, бих предпочела този тип заседания да се организират в началото на процеса, защото на този етап изглежда, че това, което чуваме сега, а, е, да, много интересно, чудесно, обаче щеше да ни е много по-полезно в началото на процеса. Така че нека да имаме предвид това следващата година, когато организираме работата си по други изключително важни теми. Този тип заседания да се провеждат в началото на процеса, а не в края, когато приключваме работата по измененията. Това е по-скоро технически е, коментар. Колеги, geht das jetzt? Nee, ne? Komisches Mikro. Ähm, diese Anregung sehr hilfreich. Председателят, много странен микрофон. Мисля, че предложението на колегата бе много добро. Но, за съжаление, не винаги можем да организираме такива разисквания в началото на процеса, тъй като определени въпроси възникват в хода на процеса, в хода на разискванията. Такъв бе случаят и с тази тема. На колега иска да вземе думата госпожа Хол а на моя списък фигурирате като госпожа Форд. За това се очудих, защото госпожа Форд напусна залата преди малко. Благодаря. Винаги е изключително интригуващо, когато в нашата комисия се представят економически анализи, експертни анализи, направени от економисти – има множество въпроси, но ще засегна най-основните. Когато говорим за ползите и разходите от економическа гледна точка, е много важно да имаме предвид каква, е, какви са практическите ползи. Намаляването на енергоемкостта може да доведе до ползи, а не до загуби, защото в е, краен в крайна сметка се получава една по-добра услуга за потребителите за, срещу по-малко по потребление на енергия. Така че а, трябва да се има предвид, че има голямо разделение между енергийните услуги и потреблението на енергия. Второ, важен е въпроса за вярата в пазара – и за способността на схемата за търговия с емисии да постигне резултати. Обаче, нека да ви припомня, че един от обитателите на номер 10 на Даунинг Стрит бе заявил, че пазарът може да постигне резултати, но пазарът не спазва графици, така че нека да не забравяме това. След това, нека да видим дали правилно съм разбрала. Безпокоите се, че ако поставим цели, свързани с енергоемкостта, много от фирмите могат просто да разширят своето производство, за да могат да постигнат дадени цели, свързани с енергоемкостта, без да предприемат каквито и да било реални мерки за промяна на процеса, който използват. Биха могли евентуално да използват малко по-добри е, методи, но не значително по-добри. И що се отнася до увеличението на брутния вътрешен продукт, те биха постигнали цели без да преразглеждат начина на работа. Споменахте думата шум. И мисля, че това беше един от термините, който използвахте, за да покажете, че нещата се измерват трудно, тъй като има множество фактори. А, и в този случай е така. Има голяма неяснота какъв ще е крайният резултат. Така че, честно казано, не мога да разбера как можем да зададем цели, свързани с енергоемкостта, и да очакваме да постигнем някакви цели, свързани с спестяването на енергия. И даже в крайна сметка може да не можем да изчислим дали сме постигнали нещо, тъй като нищо не е достатъчно ясно. В момента състоянието на рецесия е лесно да се намали потреблението на енергия но трябва да разгледаме в големи подробности как се предоставят енергийните услуги, защото иначе е, след като излезем от рецесията, ще се окаже, че ползваме ужасно много енергия, тъй като не сме се занимали с проблема в структурен план. Вие споменахте също, че някои инвестиции не са насочени в добра посока. Опасявате ли се, че може да се окаже, че а, се губят много пари по инфраструктурни проекти, предложени в Европейския съюз, тъй като нямаме яснота за това колко енергия ще ни трябва? Безпокоите ли се, че неяснотата на целите, свързани с енергоемкостта, с енергийната ефективност, извинете, може да доведе до недобре насочени инвестиции или до липса на средства за инвестиции а, за проекти, които може би ще са ни полезни, но няма как да преценим дали или не са ни полезни. Господин Пипер, заповядайте. Е, Благодаря, господин председател. Аз също бих искал това основополагащо разискване да се бе провело малко по-рано. Разбира се, всички искаме максимално бързо да увеличим енергийната си ефективност, да увели... понижим енергийната си зависимост, да спестим ресурси. Мисля, че в началото направихме грешка, като доста безкритично последвахме предложението на комисията. Днес установявам, че той има недостатъци, Установявам, че има недостатъци във връзка както с абсолютната, така и с относителната цел. Установявам, че би било много по-лесно да се приложи мониторинг. Това би било много по-лесно в сравнение с сложните мерки, които предвиждаме във въпросните 21 члена. Но предложението за директива вече е факт. Въпросът ми е към двамата експерти и по-конкретно към професор Вайман е дали е възможно да се постигне някакъв компромис? Възможно ли е да обединим относителната и абсолютната цел, да ги извадим от контекста на цикличността в развитието на економиката? Възможно ли е да дадем по-голяма възможност за действие от страна на държавите, да изискаме от тях по-категорично да изложат как да постигнат, ще постигнат, извинете, заложените цели. Възможно ли е схемата за търговия с емисии да бъде разширена на национално равнище? Можем ли да предвидим някакви компромиси, така че да обединим всички възможности за постигане на целите, които бяха изложени днес. Благодаря. Аз искам да ви благодаря за изказването. Имам няколко въпроса към господин Айхамер. Защото не, беше, не, не получих в, на хартия тази презентация, ми е трудно до там да виждам и затова имам въпроси. Е, две неща искам да попитам. Първите двама преди мен се изказаха също по този въпрос, но я ще ги засегна. Връзката между целите и ниския економически растеж в определени времена, в такива живеем. Вярно е, че такъв тип цели и целите положени от директивата са такива каквито са, каквото и да е развитието на економиката. Но ние трябва да можем а, да отговорим на едно от основните възражения. То е, че при нисък растеж, при такива цели, няма да можем а, да развием в достатъчна степен економическия цикъл. Точно за това искаме да чуем а, данни, които да ни демонстрират обратното. Вие казахте, че е по-лесно да се постигнат цели, които са свързани с потребление, а не с енергоемкост, когато имам криза в една държава или нисък економически растеж, а ние се намираме в такива и че трябва да се опитаме да преминем от едните, един вид цели в други, ще бъде трудно в такъв труден период. Затова е хубаво да се заручим върху тези за потребление. Според вас в това отношение кога ще е най-добре и как ще е най-добре да постигнем равновесно положение между двете. И още нещо, имайки преди това, което казахте, енергийната ефективност от страната на промишлеността, това е нещо като като тежест, нещо, което може да ги доведе дори до фалит. От друга страна обаче виждаме, че енергоспестяването подсилва растежа, дори когато има криза в една държава, дори още повече, когато има криза в една държава. Искам ми се цифрите, които ви карат да мислите така, да ни ги покажете. В някои от графиките най-вероятно ги има, но е хубаво да ги видите а, и що се отнася до конкретни държави членки примерно тези, които се представят най-добре в тази посока и тези, които най-зле. Защото така ще може да видим дали наистина това е правилния път за всички и че ще има явно държави, най-вероятно и моята, които в това отношение се забавят и трябва да се представят по-добре. Месье Жадо. Мерси, месье президент. Господин Жадо. Благодаря, господин председателю. И слушах различните изказвания, особено Фиона Хол. И искам да говоря за сигнала, който изпращаме, най-общо казано. Разбира се, че можем да говорим и за енергоемкостта. Така или иначе, много напреднахме по отношение на енергоемостта в Европа, но пък потребяваме все повече енергия. Енергийната енергоемкостта, извинете, би трябвало да бъде заложена като ясна цел, за да се намали, намали цялостното потребление на енергия. Това може ли да бъде наша цел в бъдеще, защото то бе такава до сега. В настоящата индустриална система имаме проблем с, сигналите, които властите изпращат към индустрията. Ако се изпращат ясни сигнали, ако има ясни послания, които да отговарят на тенденциите за развитие на БВП, както и развитието на економиката в съответната страна, то тогава нещата ще бъдат ясни и за промишлеността. Единственият обаче ясен сигнал, който днес може да изпратим на сектора, е една ясна цел – една обвързваща цел до определена дата за енергоемкост и енергоспестяване. Господин Видал Куадрас беше прав в своето изказване. Ние се намираме в рецесия. потреблението на енергия в този момент и целите ни за намаляването му водят, не, не водят, а са свързани, извинете, и с процеса на обедняване на населението ако през идните няколко години, както другите институции, комисията, ОИСР, а, ще имаме нисък растеж, то тогава нека да си представим една хипотеза, при която е, цените се повишават и отново потребителите страдат, защото обедняват. Единствения начин да се урегулира покупателната способност е като ние ясно заявим, че с намаляването на потреблението хората ще могат и да си позволят да, си, да, да потребяват енергия и след това да я плащат. Във вашия анализ Във вашия анализ, който е външен за институция на Европейския съюз, вие давате много интересно четене на нещата. Той показва, че в Европейската комисия явно има някакъв разнобой. От една страна имаме защита на системата за търговия с емисии и едни обвързващи цели в сферата на енергийната ефективност или намаляването на енергопотреблението. Какво се случва обаче, ако ние не действаме решително ясно, ако не сменим целите за потреблението, за ВИ, за схемата за търговия с емисии, то тогава е ясно, че ще е много трудно да се защитава една система, която се основава на цената на въглерода. А ако пък намалява тази цена, ние това очакваме, най-вероятно трудно може да има ниско потребление на СО2. Е, е. Господин Каренц. Много интересна дискусия, една от малкото такива високоинтелектуални дискусии, които сме имали тук. Благодаря на двамата оратори. Чух неща, които са забележителни. Господин Жадул каза, че с економическия растеж ще се повишат цените на енергетиката, на извинете, на потреблението на електричество, което ще доведе до обедняване. Не. Економически растеж означава хората да имат работа, това означава те да печелят. И процента, който а, плащат за домакински разходи, най-вече за потребление, трябва да бъде по-малък с напредването на годините, защото пък заплатите би трябвало да растат. Тоест явно говорим в различни посоки и всеки економиката я разбира по съвсем различен начин спестявания, противопоставени а, на емкост. Тоест, енергоспестявания, противопоставени на енергоемкост. В Латвия, моята страна, ние сме отличници по енергоспестяването. Имаме една отлична формула и тя е бъди беден колкото се може повече, защото явно като си беден не можеш да гледаш телевизия, защото да гледаш телевизия струва пари. Седиш на тъмно, може да си говориш повече с хората, защото явно говориш с семейството, тъй като не гледаш телевизия. Обличаш още един половер, защото не пускаш парното, тъй като не можеш да си позволиш да платиш това. Така че, ако се съсредоточаваме единствено и само на цели, върху цели за потребление, това, което ще се случи в моята страна, когато има развитие на економиката, е, че хората ще потребяват енергия много повече и много по-неефективно. Тоест, отново ще запалят старите кружки, ще хабят енергия, както искате, изчислявайте. Ще запарят старите автомобили, които поглъщат бензин като лами. А, ще отворят старите фабрики, които замърсяват ужасно, пък и а, потребяват много енергия. Във времена на рецесия трябва да не правим това, което правят а, интелигентните фирми. Аз го правих, а, когато бях бизнесмен. Аз продавах лед. И в Финландия. Значи, виждате, човек може да прави пари от всичко, дори от лед. Когато основах фирмата, установах я първоначално на базата на повече работна ръка. Има нужда от повече лед, назначавам повече хора. Няма нужда от лед, освобождавам ги. Оказа се обаче, че така пилея. Първо, защото не винаги има работници, а и защото при ръчното производство е необходимо да имаш и много пространство за складиране, защото самото производство отнема повече време. Тоест, имаш по-високи разходи, защото имаш нужда от повече фризери. След това при разрастването на моята фирма и не беше ясно докъде ще стигна, какво ще направи конкуренцията, тогава инвестирах в оборудване за автоматично пакетиране. И накрая, всъщност, се оказах прав, защото сега мога да произвождам повече с по-малко. Аз това го повече от по-малко означава, че го изчислявам като приходи в евро. И маржовете ми се промениха. Вече не се налагаше да имам такива пространства за складове за една нощ или за един ден или за 24 часа с натискането на едно копче с няколко души можех да произведа повече лед, вместо да назнача повече хора, за да произведа този лед. В времена на рецесия струва много повече човек да бъде ефективен. Но ние искаме да увеличим тази си ефективност, така че когато излезем от рецесията, да постигнем економически растеж, като използваме по-малко енергия. Така че да имаме енергоефективни кружки вместо стария вид кружки, е, така че промишлеността да бъде по-ефективна. Като хора, разработващи политики, ние точно там трябва да се съсредоточим върху енергоемкостта, защото в дългосрочен план единственият начин да се намали потреблението е явно да накараме хората да стават все по-бедни, защото ако не се съсредоточим върху това, как иначе да стане? Ако не намалим енергоемкостта, трябва да намаля и населението явно, или пак по-голямо население, което да живее с по-нисък стандарт на живот. Моля ви, помислете за това. Ако искате спестявания, елате в страната ми, но няма да видите ефективност. Пак ще видите хора, които урат с коне. Голямата част от домовете извън градовете в моята страна все още се отопляват с дърва, както са го правили преди 150 години. Защо? Защото са толкова бедни, че никога не са могли да си вземат е, ефективни отопля, те, отоплителни тела. Ако искаме енергийна ефективност, а, разбира се, не искаме и да се пилее енергията, да има висока енергоемкост. Затова трябва да говорим за енергоемкостта. Е, това е най-важното при енергоспестяването. Можеш да пестиш като си беден или да пестиш като използваш това, което имаш, за да използваш по-малко. Ето, Дания го постигна. Тя е пример за всички ни. За това какво означава да бъдеш ефективен. Не се микрофон. Председателят, скъпи колеги, нека сега приключим, като дадем думата на двамата ни експерти. Първо на доктор Айхамер и след това на професор доктор Вайман. Нека първо ви запитам колко време ми е отредено за отговор. Десет минути, казва председателят. Разискванията се поставиха в много общ философски контекст. Бяха поставени много такива въпроси, на които се опасявам, че няма да мога да отговоря изчерпателно. Ще се спра само върху някои въпроси. Първо, каква цел всъщност е заложена в директивата? Още веднъж ще подчертая, че в директивата не е визирана абсолютна цел, т.е. основаваща се на определена референтна година. Заложена е цел, която предвижда развитие до 2020 година. Тази цел е сравнима с целта за енергоемкостта и до голяма степен се различава от абсолютната цел, която би довела до ограничаване на растежа. Ще обобщя и втория кръг от въпроси в един, а именно добре ли е във времена на слабо економическо развитие да се използва Цел, която в по-голяма степен се отразява на економическото развитие. Във връзка с това ще се позова на коментарите на госпожа Хол, които бяха много важни. Именно във времена на слабо економическо развитие е важно да се прилагат мерки за повишаване на енергийната ефективност. Въпросът е, както каза господин Карин, какво ще настъпи, когато излезем от рецесията. Тогава ще се повиши потреблението на енергия. Но въпросът тук е не всичко или нищо, а става дума за това, че трябва да вземем предвид реалността, именно, че във времена на економическа криза цикличното развитие е по-слабо, правят се по-малки инвестиции, трудно е на пазара да се намерят средства за необходимите първоначални инвестиции. И трябва да се вземе предвид всичко това трябва и във времена на економическа криза да се подкрепят определени сектори, предоставящи услуги за прилагането на мерки за енергийна ефективност. Но един основен проблем е набавянето на капитал за първоначални инвестиции. Във времена на економическа криза не може толкова бързо да се мобилизира капитал за първоначални инвестиции при все, че мерките в крайна сметка ще доведат до повишаване на економическия растеж. Третият ми въпрос, с който обобщавам поставените от вас въпроси, е за връзката между различните инструменти. Много оживено разисквахте схемата за търговия с емисии, както и мерките за насърчаване на възобновяемите енергийни източници. Още в началото казах, не съм економист, и няма да ви дам и такъв отговор. Но има редица видни економисти, като например господин Штерн, които подчертават, че освен економическите инструменти, трябва да се прилагат и други инструменти. Става дума за инструменти, които да допълват, да подкрепят економическите инструменти. Тази година бе публикуван доклад на Международната агенция по енергетика. Един от основните изводи в доклада е, че комбинираният ефект от различни мерки е това, което ни води до крайната цел. Може да се оптимират економическият критерий – но до средата на това столетие трябва да извършим анализ, който да взема предвид много по-голям брой критерии, не само краткосрочното въздействие върху пазарите, т.е. економическия критерий. Всички тези критерии включват и редица инструменти. Те не могат да почиват само на един инструмент. Бяха направени много верни коментари, а именно – когато прилагам различни по вид инструменти, трябва да подходя много внимателно към резултата от тяхното взаимодействие. Той може да е положителен, може и да е отрицателен. Говорихме за лимита върху емисионните квоти. Когато той се комбинира с политика за ВИ, с политика за енергийна ефективност, то трябва да си задам въпроса как си взаимодействат всички тези мерки. Трябва да отчетем и дали те са изправени пред някакви економически бариери или не. За тази цел трябва да се провеждат много обстойни разисквания, трябва да се направят емпирични изследвания за въздействието на различните инструменти. Разбира се, мерките изхождат от поставените цели. Важно е обаче и какво послание отправяме с заложените цели. Няма да се спирам върху това дали е по-добре да заложим абсолютна или относителна цел. Но ако заложим абсолютна цел, то ще отправи много по-ясно послание – защото психологическото въздействие на една абсолютна цел е доста по-голямо от цел, отнасяща се само до енергоемкостта. Има още много елементи, върху които мога да се спра, но ще приключа със следното. Ако си поставяме някаква цел, е важно да помислим и за мониторинга – Участвал съм в много разисквания по директивата за енергийните услуги и останах с впечатлението, че колкото по-сложна е една система, толкова по-трудна е тя за разбиране. Много от нас са тук, със сигурност са завършили университет, но съм сигурен, че ако не се занимават ежедневно с нещо, то може да им е трудно да го разберат. Например, как можем да обединим абсолютната цел – с целта, отнасяща се до енергоемкостта. Подобни въпроси са изключително сложни. В един момент аз преставам да разбирам, преставате да разбирате и вие. Затова бих ви посъветвал да въведете една прозрачна система, която да не е и обект на много промени. Професор Вайман. Бяха направени много коментари. Ще започна с изказването на госпожа Хол. Казахте две неща. Първо, ако реализираме енергоспестяване, то това не води до разходи, то се основава на новаторство, от което в крайна сметка всички печелим. Това не е вярно. А ако искаме да спестим енергия, трябва и да инвестираме известни средства. Ако, например, искаме един хладилник да потребява по-малко, трябва да инвестираме някакви средства, за да го конструираме по съответния начин. Ако искаме една сграда да потребява по-малко енергия, например сграда построена през 70-те години, за санирането й, за изолирането й са необходими между 50 и 60 хиляди евро. Трябва да вземем предвид тези разходи, когато си задаваме въпроса в кои области можем по най-ефективен начин да постигнем енергоспестяване. Позволете ми една, един малко неуважителен коментар. Бих посъветвал британския министър-председател спешно да си намери друг политически съветник. Цитирахте неговия политически съветник, който е казал, че пазарите не се придържат към графици. Това не е вярно. Не е вярно по отношение на пазара за търговия с емисии. Когато на този пазар се въвеждат лимити, за тях има определен срок, и те въжат от първия ден на срока. Освен това, определени предприятия могат да причиняват емисии единствено ако разполагат с разрешителни, с квоти, а за тези квоти са наложени определени лимити, за които има ясни срокове. Ако не постигаме крайните си цели, то това не се дължи на пазара като такъв. Дължи се на това, че той по-скоро в действията си реагира на решенията, взети на политическо ниво. По казаното от господин Турмес. В никакъв случай не сте разбрали какво съм казал. Не заявих, че трябва да прилагаме някакви политически мерки и след това като последващо действие да напаснем лимита. Казах точно обратното. И ще ви обясня защо. Търговията с емисии функционира по един определен принцип, който е много убедителен за економистите – какъв е този принцип? Той се основава на залагането на екологични цели. От тези цели проистича определенето на лимитите. Целите се постановяват с задължителен характер и възоснова на тези цели се издават и квотите. Това е първата стъпка. Втората стъпка е как да се постигне спазването на лимита? В кои области, с какви инструменти? Това решение се взема по децентрализиран начин от независими предприятия и субекти. Защо им се дава тази свобода? Защото те разполагат с необходимата информация и знаят как по най-разходно ефективен начин може да се вместят в рамките на лимита. Това е в техен интерес. Едно предприятие трябва да си отговори на въпроса как по най-разходно ефективния начин мога да намаля емисиите си. Това е изгодно за предприятието, защото в такъв случай то може да продаде излишните си квоти. Ето защо схемата за търговия с емисии е един много добър инструмент. Причината е чисто економическа. А ако подходим по обратния път, ако предпишем на предприятията как да се вместят в лимита, ако им предпишем технологиите, които да приложат, то тогава лимитът напълно се обесмисля. Този аргумент много често се прилага. Казва се, нека се отървем от лимита, но в такъв случай в никакъв случай няма да следваме основния принцип на схемата за търговия с емисии. Господин Турмес, по-добре ли би било комисията още от самото начало да беше заложила цел от 30%? В момента говорим за лимита лимита в рамките на схемата за търговия с емисии. Стойността на лимита, решението за тази стойност се взема тук на Брюксел на политическо равнище. Аз съм економист. Не определям този лимит. Ако искаме максимално бързо и в максимално голям размер да намалим емисиите, то трябва да се възползваме от разходно ефективен инструмент. Този разходно-ефективен инструмент може да предвиди различен процент от 10 нагоре, но решението за конкретната стойност се взема на политическо ниво. Имам още 5 минути, нали? Както вече казах, вашите изложения бяха доста общи, философски. Аз заложих по-скоро на економическия аргумент. Нека направя един последен общ коментар. Направи ми впечатление, че сред вас е разпространено мнението, че енергоспестяването само по себе си е цел достойна за преследване. Не разбирам защо сте на такава позиция. Първо, разбира се, енергопотреблението само по себе си не е нищо лошо. Потребяваме големи количества енергия. И в това няма нищо лошо. Потребяваме енергия, за да постигаме някакви смислени цели. Нека допуснем, че в Европа разполагаме с неизчерпаем източник на енергия източник на енергия, който не оказва никакво въздействие върху околната среда. Изцяло чиста енергия. Да, разбирам, че говоря за утопия. Говоря за изцяло чиста енергия, която можем да извличаме от неизчерпаем източник. Нещо повече, тази енергия се произвежда със сравнително ниски разходи. Бихме ли тогава говорили за приемането на директива за енергийната ефективност? Не. Необходима ни е директива за енергийната ефективност, тъй като причиняваме емисии и замърсяваме околната среда. Необходима ни е, тъй като разполагаме с крайни, с изчерпаеми ресурси. И за да постигнем енергийна ефективност, за да реализираме енергоспестяване, трябва да се съсредоточим именно върху тези два проблема – но би било абсолютно контрапродуктивно да реализираме енергоспестяване заради самото енергоспестяване. Ако се заложат по-конкретни цели, ще си спестим много проблеми и ще улесним нещата. Системите стават прекалено сложни, защото си залагаме прекалено много различни цели, без да знаем как те са обвързани помежду си. Това днес ми стана съвсем ясно, докато ви слушах. Мисля, че трябва да обсъждаме правилните проблеми, същинските проблеми, а какви са същинските проблеми? Според мен, недостигът на ресурси и въздействието, което оказваме върху климата. Проблемът не е в това, че принципно потребяваме ресурси. Ще кажа нещо и по изложеното от колегата. Съгласен съм с вас за това, че трябва да обсъдим взаимодействието между отделните инструменти но отделните аргументи, които се излагат в подкрепа на това, че търговията с емисии е достатъчна като инструмент, не се обсъждат достатъчно. Не се обсъжда, например, въпроса за разходната ефективност. Мисля дори, че спестих една минута. Председателят. Благодаря ви, благодаря на господин професор Вайман и на доктор Айхамер. за аргументите, които изложиха, за някои коментари, с които ни дадоха храна за размисъл. Мисля, че проведохме едно полезно разискване. Благодаря ви.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 Имаме още една точка от дневния ред. Това е пета точка. Механизъм за обмен на информация между държавните, относно, извинете, между държавните споразумения е, между държави членки и трети страни в областта на енергетиката. Е, господин Каренц има думата като докладчик. Трябва обаче колегата да вземе думата ако може да му дадете достъп до микрофона. Съвсем накратко, господин председателю, всички сме поуморени. Става дума за едно предложение на комисията, което се основава на заключенията от съвета през февруари за споразумение между държави членки и трети страни най-вече по отношение на а, доставките на енергия. Казва се, че тези международни споразумения трябва да бъдат а, а, оповестени, за да може да има един общ подход на държавите членки към тези трети страни доставчици. 80% от нефта, 60% от природния газ се внасят в Европейския съюз тези дялове се увеличават, а не намаляват. Що се отнася до нефта и природния газ, а, Русия е най-големия доставчик. Почти толкова голям, колкото страните от ОПЕК. Норвегия е също голям доставчик за ЕС. Около 60 е, междудържавни споразумения има за внос на природен газ от трети страни и около 30 такива междудържавни споразумения за доставките на нефт. Но няма обмен на информация между държавите членки за най-добрите практики и Европа не говори с един глас. С други думи, Русия знае съдържанието на всички споразумения на държави членки със себе си, но ние не ги знаем. Информацията тече в една посока. Те знаят какво ни казват на всички, а ние помежду си не знаем как ни третират, какви клаузи включват за едни и за други. От европейска страна съществува притеснението дали се спазва европейското законодателство и дали се гарантира достъпа на трети страни или пък това върви срещу интересите също и на Украина. Това също така е свързано и с инфраструктурата, инвестициите в нея. Ако има фирми, които искат да, да инвестират в инфраструктура, а пък има споразумение между държава членка и Русия, Русия ще направи така, че тази инфраструктура да не дава достъп до трет, на трета страна до себе си. И ако се подпише такова споразумение под натиск от страна на Русия, то инвеститорът ще започне да набира капиталовложения и изведнъж ще започне процедура по нарушения, ще се спре всичко, ще има загуба на работни места. Така че Европейската комисия иска сигурност. Смятам, че това е една добра инициатива. Ние като парламентаристи трябва да подкрепим според мен това. Има и безпокойства. Има безпокойства от държави членки по отношение на нарушаване на суверенитета, дали Брюксел ще започне да ни се бърка във всичко. А пък промишлеността, фирмите се притесняват за изтичане на информация. Изчитайки предложението и говорейки с представители на комисията, установявам, че няма такива опасности от нарушаване на поверителността, защото тук се говори само за междудържавни споразумения, а не за споразумения в отрасъла, т.е. между отделни дружества. Само ако се споменава някакво търговско споразумение, то тогава а, то ще трябва да бъде също оповестено. В предложението на Европейската комисия държавите членки а, ще могат да се позоват на едно искане за поверителност. Т.е. те ще оповестят а, съдържанието пред Европейската комисия, но могат да поискат а, тази информация, която е от търговски характер по отношение на обеми, срокове и така нататък, няма да бъде оповестявана в други държави членки, а комисията само ще може да следи за спазването на законодателството. Така че поверителността не е проблем. Ако представителите на отрасъла изчитат предложението, ще видят, че това е така. Разбира се, ако и парламента не направи предложение в този дух, няма да има изтичане на търговски тайни няма да бъдат оповестявани те. Една друга пречка, която аз виждам, е пречката от страна на институциите, т.е. прерогативите на съвета срещу тези на комисията. Като парламентаристи и защитници на идеята за един енергиен пазар, смятам, че в наш интерес да подкрепим едно такова законодателство. Според мен това е първото истинско законодателно предложение, което ни приближава дори с една стъпка към обща енергийна политика в Европейския съюз и единен пазар. Поне е стъпка в правилната посока. И когато видим какви ще са разходите, какви ще са ползите и ги сложим на един кантар, защото казахме, че не може да има спестявания без разходи, дали е, може да има ефективности в това, то тогава ще видим какви са ползите от това да получим информация, която да тече между държавите членки и да се даде една по-добра преговорна позиция на държавите членки при преговори с трети страни, в случая Русия. Най-често това е държавата, с която се водят такива преговори. И от друга страна, разбира се, разходите. Разходите на държавите членки, които при преговори може би няма да бъдат напълно независими е, една от друга и везната отива към това да се приеме такова законодателство, да се изиска това от държавите членки. Що се отнася до търговската тайна, пак казвам, тя не бива нарушена от предложението. Ще имам предложения за изменения, но най-общо Предложението на комисията, което отговаря и на заключенията на съвета, трябва да бъде подкрепено от нас, защото то ни придвижва към един общ енергиен пазар и към това Европа да постигне нещо като общ глас при преговорите си с доставчици от трети страни. Те говорят с един глас, а ние имаме 27 такива. Така че с това се придвижваме към равенство с стратегическите си партньори. Благодаря. Колега Гланче. Благодаря много. Господин Гланте, благодаря. Трябва да се изкажа от името на колега, който не е тук. Моят колега докладчик Сенка смята, че това предложение на комисията е изключително важно. В контекста на интереса на общността, включително и чрез системи за съхранение. Всичко това трябва да се разгледа и от вътрешна и от външна гледна точка. Господин Ланге предлага комисията да не е длъжна да осъществява наблюдение, това да се прави, е, ако комисията това реши. Също е, така е, има ново предложение да се работи с отворена координация и доклади за напредъка. За съжаление обаче, тази информация е задължителна само при международните споразумения и договорите. И международните договори. И всичко това трябва да се провери. Господин Жада има думата. Съгласен съм с докладчика. Не трябва да се бъркат целите и средствата. Предложението на комисията е насочено в правилната посока, а именно – силна координация на това, което се върши от държавите членки, както и вътрешно законодателство за енергийния пазар. Съгласни сме с докладчика, когато изразява своята подкрепа за предложението на комисията. Има още едно-две неща, където можем да отидем по-далеч в член 5 мисля, че можем да засилим текста. Според нас тези проверки трябва да са автоматични. А не случайни. Трябва да има автоматичен механизъм. Също така по член 3 смятаме, че комисията трябва да има право да поиска от държавите членки да предоговорят споразумението, ако това е необходимо, в случаите, когато е доказано, че то е против европейското законодателство или целите, които Европа си е поставила в областта на енергетиката. Също така трябва да се опитаме да избегнем неяснотата, която създава напрежение в дебата. Е, от една страна имаме търговски споразумения, от друга страна има междуправителствени споразумения. Ако има по-голяма яснота, ще избегнем навлизането в ненужни, фалшиви дебати. Друг важен въпрос е достъпа до инфраструктура. Отказа да се дава достъп на трети лица до инфраструктура трябва да се следи и докладва. Също така не е допус... добре е да има инфраструктурни обекти, които да се изградят, а след това да не се използват достатъчно. И накрая трябва да мислим за общата рамка. Говорим за пътната карта до 2050 е, година, говорим за целите си в областта на енергийната сигурност. И тук отново си мисля за междуправителните страните споразумения и инфраструктурата, която те засягат. Трябва да се има предвид, че имаме и цел за намаляване на потреблението на енергия и така по-добро координиране, увеличаване на сигурността на доставките и устойчивост. Това са основните елементи, които трябва според нас да се засилят в това предложение. Благодаря, господин председател. Нека първо да изразя своята благодарност към колегата Каниш за документа, който ни е предоставил. Документът е изключително важен. Той е, дава яснота за енергийния пазар и за натиска върху държавите членки, когато става дума за преговори за внос на газ, електричество и нефт с трети страни. Този пазар е нов феномен, който възникна с, енергиен, с Лисабонския договор и който е, е плод на усилията на комисаря Ротингер който добре е разбра, че няма начин е, да има вътрешен пазар без е, единен енергиен пазар. Но ни трябват много средства, за да създадем необходимите мрежи и връзки между мрежите. Така че сегашните проекти ще се приложат доста трудно – първо, има политически натиск. Има политици, които са готови да попречат на практическото приложение на предвидените мерки. Същевременно този е, натиск се отразява и на някои инвеститори, които започват да се чувстват по-несигурни и се чудят дали изобщо общият енергиен пазар е нещо целесообразно. Всичко това стана съвсем очевидно при откриването на проекта Nord Stream съвсем наскоро. А, имаше настояване за повече яснота, когато се работи с трети страни. Всичко това ще се отрази на общата ни енергийна политика за в бъдеще. Вярвам, че прозрачността в този документ Извинете. Смятам, че е, справо се поставя ударение върху прозрачността в този документ. Също времено обаче има и проблеми определенето на цените, ако говорим за обмен на информация, ако държавите членки могат да използват Европейската комисия като посредник при преговорите с трети страни, става ясно, че е необходимо да започнем да обмисляме и определен механизъм за определене на цените. Знам, че в различните държави членки има различни енергийни ресурси – И за това тези разлики трябва да се имат предвид. Колегата Видел Кладра си има думата. Благодаря, господин председател. Това предложение има връзка с сътрудничеството в областта на енергетиката и с доста по-широки проблеми, с които се сблъскваме тук в Европейския съюз. Въпросът е, искаме ли да се движим в една посока? Искаме ли да вървим заедно? Ако да, тогава не може всеки да си прави каквото иска. Хем да имаме евро, хем да имаме а, фрагментирани е, отделни е, политики в областта на фиска, е, виждате какво се случва. Това може да стане и с енергетиката. Хем имаме един енергиен пазар, хем всеки си има своя енергиен микс, както такъв какъвто му харесва. Е, ако една страна взима едностранно решение по своя енергиен микс, това се отразява и економически, и екологично на всички. Ако има двустранно споразумение създаден доставчик и има в това споразумение някакви клаузи, които по един и друг начин се отразяват отрицателно на друга държава членка, това върви срещу идеята, че Европейския съюз работи солидарно и говори с един глас. Затова смятам, че предложението да се вземе това предложение за решение е добро. От една страна не нарушава суверенитета на държавите членки, а от друга страна предлага и механизъм, при който комисията може да присъства като наблюдател – в случай, че държавата членка я покани или комисията взема решение, че иска да участва като наблюдател. И след това може да излезе със становище за това доколко съответното споразумение отговаря на достиженията на правото на Европейския съюз. Така че това най-малко ще бъде един вид превентивен филтър, за да може да се предотврати подписването на споразумения, които нарушават правото на Европейския съюз. Така че това предложение е стъпка в правилната посока. Що се отнася до поверителността, Смятам, че в това предложение има достатъчно добри гаранции, така че няма какво да се безпокоим за това. Благодаря. Госпожа Коларска-Бубинска. Благодаря много. Подкрепям този документ. Мисля, че той е много важен. Така че изглежда, че всички сме съгласни поне за това. Опасявам се обаче, че държавите членки ще се опитат да отслабят силата на този документ в съвета, защото никой не, иска, никой не обича да споделя информация или да бъде контролиран от другаде. Затова трябва да подкрепим комисията. Второ, тъй като никой не иска да споделя информация, иска да си запази информацията и властта и суверенитета, си мисля следното. Най-вероятно броя на междуправителствените споразумения ще спадне. И просто те ще се наричат търговски споразумения. Ето, например, Nord Stream, Северен поток. Вместо да се нарича междуправителствено споразумение, споразумението ще се нарича търговско и толкова. Много лесно е да се избегне контрола е тогава въпросът е какво можем да направим, за да избегнем това. Можем ли изобщо да го избегнем? И ако можем, тогава нека да предложим начини да се избегнат този тип практика. Да има яснота за определението за междуправителствени споразумения. Кои а, актове се разглеждат като междуправителствени споразумения. Благодаря. Благодаря. Тук присъства един гост от Комисията по економически и социални въпроси, казва председателят. Uh, the... От економически и социален комитет, е, извинете. Е, имате думата. Е, економически и социален комитет изготвя становището си по този въпрос. Е, имаме си определена система, работна група, след това работа в секции, след това пленарна зала но работата още не е приключила, така че казаното от мен днес трябва да се разглежда само като моя лична позиция. Разбира се, това е позиция, която съм обсъждал с колегите си, но все още нямаме е, консенсус. Приветстваме предложението на комисията, смятаме, че то отговаря на член 194 на договора за функционирането на Европейския съюз. Смятаме, че отговаря също така с на целите на европейска, на стратегията Европа 2020. И смятаме, е, че даже е малко позакъсняло. Надяваме се това да се отнася до е, това предложение да засяга всички междуправителствени договори. Разбира се, има и поверителност. Е, поверителността, казва, бе казано, не, би, не е проблем но според нас всъщност е. Също времено Европейския съюз трябва да говори с един глас. Приветстваме член 5, в който трябва да има да, в който се изисква официално становище на комисията за това, че има съответствие с европейското право и ако 4 месеца комисията не излезе със становище, да, това се смята за одобрение. това не ни удовлетворява. Трябва да има задължително становище. Също така по търговските споразумения е ясно, че поверителността е, е важна, но за потребителите нещата са едни и същи. Съжаляваме, че все още не е направено пълно проучване на въздействието. Това е много важен чувствителен въпрос за държавите членки и може да се разглежда като прехвърляне на компетенции през други канали. Надяваме се, че следващата година ще можем да ви представим финализираното си становище. Благодаря, господин Зилър, от името на комисията. Искате ли думата? Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за изказаната подкрепа за предложението на комисията и за направените подробни предложения за изясняването, подобряването или засилването на текста. Ще направя само един коментар тук. Целта е да се гарантира на обмен на информация между държавите членки. Да има система, която да ги принуждава да обменят информация. Да не се разчита само на автоматичното публикуване на споразуменията. Да се подобри прозрачността и да се гарантира, че споразуменията съответстват на правото в областта на енергетиката, което става все по-широко обхватно и което засяга все повече споразумения между държавите членки и трети страни. И така, ако говорим за съответствие с правото на Европейския съюз, не говорим за цените, не говорим за обема на газа, не говорим за търговски споразумения и за независимостта на европейските фирми при преговорите. Това са просто едни регулаторни разпоредби, които може да се окажат несъвместими с законодателството на вътрешния пазар. това не засяга обемите и цените. Господин Карин, си имате думата за заключителни коментари. Благодаря. Явно в нашата комисия горе-долу мислим по един и същи начин. Нещо да кажа по казаното от колегата Коларска-Бобинска споразуменията като Северния поток, които могат да преминат към търговската сфера и да се превърнат в търговски споразумения. Помислете за това, което ни каза представителят на комисията сега. Това законодателство цели да създаде един филтър. Дали споразуменията отговарят на общностното право или не. Ако има проекти, които държавите членки биха искали да не разгласят и ги оформят като търговски споразумения, а не междудържавни, ще видят, че така се увеличава риска за процедури срещу тях за нарушаване на общностното право и още по-високи разходи за фирмите. Важното е дали тези споразумения а, са в съзвучие с общностното право. Ако го погледнем от тази страна, може би рискът няма да е толкова голям. А сега по отношение на казаното от представителя на комисията. Четейки предложението, да, наистина само правните аспекти на тези споразумения се разглеждат, но знаем, че в Полша има пример за това, че Полша е бе много удовлетворена от това, че комисията присъства при тяхно споразумение по отношение на един газопровод и им помогна при е, изписването на текстове. Има правителства, които ще се зарадват от това, че Европейската комисия иска да им помогне. Има такива, разбира се, които ще се притеснат от това, че иска да дойде при тях комисията и да им помогне. И тогава трябва да им кажем, че е важен правният аспект. Искаме да сме сигурни, че тези междудържавни споразумения са разгледани от комисията, за да може да има върховенство на общото право. Тоест, за онези, които искат да ползват комисията, ето я комисията могат да я ползват. Ако не искат обаче, ние трябва да да ги накараме ние, парламента, да приемат този филтър, за да гарантират общностното право. По този начин ще постигнем единен глас. Ясно, че с това няма да разрешим разнобоя в становищата, но поне е стъпка в правилната посока. Благодаря ви. С това приключихме разискванията. По тази точка от дневния ред аз се изтощих. Следващото ни заседания са на 19 и 20 декември.